So, ladies and gentlemen. И така. Драги колеги, дами и господа. Надявам се. Приятна е да е била обедната ви почивка. Стигнахме до девета точка. Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария. Актуално състояние, размяна на мнение на, с Кристиан Лефлер, заместник генерален секретар на службата за външна дейност. Поканили сме също така делегацията по северното сътрудничество във връзка с Швейцария и Норвегия и съвместната парламентарна комисия за връзки с Исландия. С нас е и Андреас Шваб, който е, който е председател на постоянната делегация. Господин Лефлер ще ни запознае с най-актуалното във връзка с, с, с рамковото споразумение с Швейцария. Първо няколко думи от мен обаче. обаче преговорите за институционалното рамково споразумение продължиха 4 години и приключиха на 23 ноември 2018 година. Спомняте си, колеги, сигурно, че интересна дискусия проведихме в АФЕД тогава. Преговорите приключиха с приемането на общ текст. Швейцарски федерален съвет все още не се е официално по това споразумение. Швейцария, както знаем, е един от най-близките ни външни партньори, намира се в центъра на Европа и има дългосрочни исторически и културни връзки с своите съседни страни, 450 хиляди население и а, живеят, извинете, в Европейския съюз 450 хиляди души, населението е 1,4 милиона. А, споразумението е, почива на двустранни отношения а, и от, които се състоят от 20 основни и над 100 други споразумения рамковото споразумение има много нови елементи, в това число механизъм за разрешаване на спорове. Надявам се, че споразумението ще е, създаде повече съгласуваност и ще даде възможност за задълбочаване на швейцарското участие на нашия вътрешен пазар. Сега ще дам думата на господин Лефлер, който за, в рамките на 10-15 години. След това ще дам думата на колегите за въпроси. Още веднъж добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата и за възможността да ви запозная с актуалното състояние на отношенията между Европейския съюз и Швейцария и по-специално проекта за рамково споразумение. Ще започна малко по-отдалеч в исторически план, за да е по-ясно къде се намираме и как сме стигнали до тук. Отношенията между Европейския между Швейцария и Европейската общност. Тогава датират от много отдавна. През 1972 година започват неформално да се установяват връзките с влизането в сила на споразумението за свободна търговия. В повечето други случаи едно споразумение от 79-та година би се считал за интересен а, исторически а, факт, защото нещата се, се, се променят много динамично. Но в нашия случай това продължава да бъде основата, а, на която се регулира нашето економическо взаимодействие. Споразумението за Европейската економическа общност, когато то се прие, беше отхвърлено от швейцарските е, гласоподаватели и вместо това се съгласихме да, да, да разработим така наречения двустранен подход към сътрудничеството и да работим, да се сътрудничим на секторна основа. От е, края на 90-те години сме е, съгласували и сме договорили редица секторни споразумения, които са в най-различни облаци. На 120 са общо споразуменията, отделните споразумения. Това число участието на Швейцария в определени области на вътрешния пазар на Европейския съюз и а, законодателството за Шенген. Първоначално, често забравяме, тези секторни двустранни споразумения а, бяха считани за временни решения, защото а, Швейцария също бе е кандидатствала за членство в Европейския съюз и това имаше за цел да, да й помогне по пътя към членството. След като това вече не е на дневен ред, сега сме в а, едно доста разпокъсано една мозайка е, представляват нашите отношения. Доста са разпокъсани, не винаги си пасват отделните елементи. И за това се стигна до, до идеята за това рамково споразумение, една рамка да ни даде, която да осигури последователност и предвидимост в а, взаимоотношенията. Да създаде основа, платформа, да задълбочим а, тези отношения и да ги разширим така че да могат всички заинтересовани страни, стопански субекти, граждани да го приемат с пълна яснота и, доверие в него. С, ясно познаване на, на общите правила и норми. Ето защо рамковото споразумение се занимава с разрешаване на, на спорове, с уеднаквяване на процедурите и нещо, което е много важно за вътрешния пазар, динамичното освояване на, на правото на, на, на общността и на Съюза. В продължение на години а, преговаряме по споразумението, стигнахме до, до съгласие преди малко по-малко от година. Но за съжаление, процесът не е доведен до края от страна на, на, шведското, на швейцарското извинете, правителство. то предстои да се е, е, да, да се парафира и да се е, подпише а, с интерес следим а, обществените дебати, обществените консултации от миналата пролет в Швейцария. Приветстваме писмото от Федералния съвет. Не си спомням точно кое, коя, от каква, с каква дата е края на май, началото на юни обаче, а, когато стана ясно, че има вече готовност за, за подписване на, на споразумението стига да бъдат дадени пояснения в три области. Бързо последва отговор от страна на председателя на Европейската комисия, който потвърди, че сме, сме готови да, да, да, да седнем заедно и да, поработим, да работим по тези ам, пояснения и че сме убедени, че в максимално кратки срокове ще, ще, ще могат да създадат необходимите пояснения. Трябва обаче да, да, да си даваме сметка, че има, има а, социална консултация, публична консултация с социалните партньори и кантоните. Това е един процес, който трябва да се спази, но ние сме в готовност да, да, да, да, да продължим напред. Но, но трябва да изчакаме. И чакаме с затен дъх. Отношенията с Швейцария са особено важни и, са отношения, които Европейския съюз високо цени. Имаме общи ценности, обща визия, политиките ни се сближават в множество области. Но при все това, Важно е да придвижим напред, да развием двустранното си отношение и при това трябва а, да се въведат ясни правила, които да, да се прилагат спрямо двете страни. Тези правила няма да разпокъсано да, да покриват само някакви отделни области, както сегашните 120 споразумения, не, това е едно, едно цялостно съгласувано споразумение. В крайна сметка става дума за създаване на условия, които да дадат възможност на Швейцария да участва и да си сътрудничи в различни области на дейност в Европейския съюз. Вътрешен пазар, научно-изследователска дейност и много други. Разбира се, е, след като това е целта, не е никакво чудващо, че отправната точка да трябва да се тръгне от европейските норми, европейското законодателство. Разбира се, където е необходимо и възможно, можем да, да, да предложим известни отстъпки при пълно зачитане обаче на, на правния порядък на Европейския съюз. Понякога човек може да остава с впечатление, че Европейския съюз се опитва да наложи правилата си върху, върху външен партньор. Това е погрешно схващане. Не става въпрос а, за разработване на нови правила, които да налагаме върху някого. А всъщност а, става въпрос за това да дадем възможност на един близък партньор да, да участва в работата, която ние вършим по въпросите на вътрешния пазар. И всичко това е в полза на нашите граждани и економически субекти. по никакъв начин това не може да, да изкриви или да, да окаже неблагоприятно въздействие върху а, нашите дейности. Всичко това ще се постигне чрез рамковото споразумение. като се урегулира прилагането на европейските норми. Не принципа им, но прилагането им спрямо, прилагането им спрямо конкретни ситуации в Швейцария. Нека ви дам пример. Решаването на спорове. Нещата ще трябва да преминат през механизъм, основан на арбитраж трябва да откликнем на тревогата на Швейцария, че ще има чужда юрисдикция, която трябва да се произнася. Трябва обаче да зачетем и а, автономния правен ред в а, Европейския съюз и да гар... А пък а, крайния арбитър, най-висшата инстанция по въпросите на вътрешния пазар е Съдът на Европейския съюз и няма как да бъде друг орган. След това друг пример. Двустълбова система, която по, система на, на държавни помощи. Никой друг партньор не е получил одобрение за двустълбова система. Защо? Защото си даваме сметка, защото има конституционен проблем, свързан с разделението на властите между федерално ниво и кан, ниво кантон. И за да зачетем това, си даваме сметка, че структура на системата и, и надзора на държавните помощи, която трябва да има два стълба, трябва да се допусне, да се приеме. Редица мерки, решения са, са намерени на, на такива про- проблеми, които отчитат спецификата и, и конкретните конкретните тревоги на партньора ни по отношение на вътрешния пазар собствени и участието на Швейцария на нашия. Парламента и Швейцария се радват на, на, на да, на много тясно сътрудничество, което почива на обща история и е, общи ценности. А, важно е обаче да се подчертае, че чрез това, както обширно, така, така и, и дълбоко а, сътрудничество, Швейцария получава ост, достъп до, до големи европейски пазари и дейности. Не сте създава нов ред който да не е нито този на Европейски съюз, нито този на Швейцария. Става въпрос за отваряне на вратите за някои европейски програми и дейности и се допуска швейцарско участие. <clears throat> Добросъвестно сме, подходи, сме подходили към споразумението. Очакваме, очакваме с нетърпение политическото потвърждение от страна на Федералния съвет. На базата на, на поясненията, които бяха поискани, разговорите, които се проведоха, за да се обсъдят, швейцарската страна каза, че скоро ще е готова да подпише споразумението. Понякога човек се чувства, все едно чака Годо по Бекет. Тези, които са чели пиесата или са гледали пиесата, си спомня, че много малко декор има по сцената и единствената, здрава, единствената разлика на сцената между първо и второ действие е, че листото, което листото е от първото действие е паднало на земята през второто действие. А в края на, на пясата двамата души, които очакват Годо, си казват Айде да си ходим и след това разказвачът а, обяснява, обявява, че и нищо не се случва. Ние обаче сме уверени, че ще стигнем до, до успешна развръзка на, на, на, на, подписването на споразумението, което е в интересите на Швейцария, Европейския съюз и всички наши граждани. Благодаря, Кристиан Лефлер за това изложение. Сега ще дам на думата на колегите. Разполагаме с време до, до 15.30, когато започваме работа по точката за Афганистан 10. И така, доста време има. Първо давам думата на председател, председателя на делегацията, Андреас Шваб. Благодаря, господин председател за това, че се съгласихте да ни приемете. Благодаря ви, господин Лефеле, за много подробното изложение, в което изложихте и описахте историята на връзките между Европейския съюз и Швейцария. Миналата седмица се проведе заседание заедно с колегите от Швейцария, както и с други колеги представители на Европейската економическа общност. Нека първо ви обърна внимание, че в Швейцария бяха проведени избори, а в Европейския съюз знаем, че преди изборите обстановката обикновено е доста напрегната. Междувременно в Швейцария нещата се поуспокоиха. Какво можем да направим според вас? Така че след изборите в Швейцария и когато заработи новата Европейска комисия тук в Брюксел под ръководството на Урсула фон дер Лайен, да се промени гледната точка, така че това споразумение, което вие с право отстоявате, да може да бъде прието и в Швейцария. Какво може да направи Европейския съюз за това и какво може Европейският парламент също да допринесе за конструктивна дискусия? Благодаря, тъй като имаме време, предлагам да отговаряте на всеки въпрос по-отделно господин Лефлер. Господин Галер. Благодаря. Да. Кратка бележка, това, което каза господин Шваб. Искам да благодаря за, за непрестаната подкрепа, която ни оказвате по време на преговорите. Мисля, че тази политическа подкрепа отправя много, много и, и важни, ясни послания от които, от които нашите усилия само са спечелили. През май бяха проведени европейските избори, да, което доведе до, до промяна в полит... политическото лидерство. В Швейцария също имаше политическо пренареждане. Обикновено има повече приемственост в Швейцария, отколкото в Европейския съюз, но трябва да изчакаме до сесията на парламента през декември, за да видим в какъв вид ще е Федералния съвет след изборите. Също така на този етап бих искал да, да изкажа благодарност към комисията, която освобождава мястото за новата комисия и по-специално и лично на председателя Юнкер. който а, също отправи много, много сериозни послания и помогна а, в, а, в а, преговорите. Наскоро в едно интервю той каза, че съжалява, за едно от нещата, за които съжалява, е, че не е успял да доведе до край този проект, е, но със сигурност е, това е така не защото не е направил всичко възможно, напротив, той е положил всички възможни усилия. Отношенията ни са стабилни, но това, което се опитваме да, да постигнем, е да ги направим още по-добри, още по-стабилни. Сигурен съм, че а, новото ръководство на комисията също така и съвета. ще приеме това като приоритет, да се, приключат максимално, да се приключи процеса максимално скоро. Но след изборите, е, едния месец, ще имаме повече яснота по отношение на състава на новия федерален съвет. След това вече можем да продължим работата на мое ниво с а, моя швейцарски колега и след това вече на политическо ниво. Като правителството на Швейцария и Европейския съюз. за да може накрая да стигне до вас за одобрение и за швейцарския парламент. Благодаря, Ани Бутикова. Благодаря. Господин Искам да благодаря на вас и на господин Лефлер. Макар и меко да се изказахте, според мен доста доста категорична е позицията ви и рязка с това, че сравнявате преговорите с Швейцария с, с театъра на абсурда. Това някак си се едно загатвате, че позицията на Швейцария е, е, е, е толкова абсурдна, колкото да чакаме Годо. Аз не мисля, че това е, че това е един позитивен подход към, към преговорите. Също така, слушайки ви, се струва, че Твърде много ефемизми има в, в, в речта ви. Опитвате се е, да, да прикриете а, натиска, който оказваме върху Швейцария. Като се съгласят, ще са добре дошли да, да, да участват много повече програми, е, отколкото сега им позволяваме. Това не е много прозрачен начин, а, е, който да описвате проблемите. Също така, а, не, не знам, когато казахте, че, че когато казахте, че, когато казахте, че а, а, проблемите с а, съпътстващите мерки са решени, аз не знам, вие честно казвам на кой свят живеете, в каква реалност е. Това стана ясно в контекст на разговорите за синдикатите и, и много други пъти. Много други случаи. Не става въпрос единствено за защитаване на, на, на работниците, закрива на работниците и на работното възнаграждение. Става въпрос за защита и на конкуренцията. Някои от мерките, така както те са създадени, разписани, мога да кажа, че някои е, швейцарски правила се нарушават понякога от е, европейски е, от европейски компании и в това число германски доста. 20 до 35% от нарушенията са именно от там. Радвам се, че толкова много е свързано. Няма да, да подлагам под съмнение а, цялостния подход, но добре е да се положи известно усилие, а, е, за да се даде тласък началото с ново, нови настроения и, но, и нова енергия. Мисля, че с малко находчивост е, ще можем да, да решим е, без противопоставяне проблемите. Говорим за, за изпращане на работници през граница съобщаване, е предварително, е, предварително съобщаване 8 е, дена предварително. С съвременните технологии мисля, че това може да се реши един взаимно задоволителен начин. Не мисля, че сме стигнали до някакъв край, че сме стигнали е, до, до наистина до, до заключителен етап. Мисля, че трябва да се върнем и да, да коригираме някои от тези неща. Не мисля, че трябва да, да, да, да, да си правите иллюзии, че в началото на другата година всичко това ще бъде решено. Доколкото ми е известно, им, има предложение за гласуване от страна на СВП, крайно десните в Швейцария, които, които, което е прот, движение против Европейския съюз. Ако ние дадем ако ние подхранваме това, което те се опитват да постигнат, ние ще трябва да споделим отговорността за, за за разширяването на, на тази пропаст на зона. Благодаря. Моля, 3-4 минути, не повече да се изказват. Ще започна с онова, което, с което приключихте, господин Бютикофер. Да, има гражданска инициатива по която се предвижда гласуване и дния май. Но и този май имаше гражданска инициатива и това бе причината, поради която през миналия, миналата година, през декември, Федералният съвет каза, нека изчакаме, нека мине тази гражданска инициатива през май. През месец октомври сега имаше избори в Швейцария, предстои още една гражданска инициатива идната година, през месец май. Кога ще приключи при това положение целият този процес? Европейският съюз го започна преди 10 години преговаряме от около 6 години, така че не може да се каже, че прибързваме. За театър на абсурда ли става дума? Отговорът е не, въпреки че има някои абсурдни елементи. Швейцарското правителство, например, ни каза, че има нужда от 6 месеца за провеждането на обществени допитвания. Дадохме им това време от месец декември миналата година до месец юни тази година. След това швейцарците казаха, можем да подпишем споразумението, ако ни дадете разяснения по три въпроса. Ние казахме, добре, нека обсъдим тези три въпроса. След това пък те казаха, не, ние можем да обсъдим тези разяснения с вас, след като предварително сме се консултирали по тях. Но аз продължавам да съм оптимист, защото авторът на В очакване на Годо получи Нобеловата награда за литература. Ние може би няма да получим Нобелова награда, но при всички положения сме си поставили амбициозната цел да приключим. Упоменахте съпътстващите мерки, както и гаранционните депозити. По гаранционните депозити трябва да кажа, че грешите. Казахте, че субектите от Европейския съюз, извършващи дейност в Швейцария, <clears throat> са с несъразмерно висок брой, що се отнася до нарушаващите правилата. Но това не е вярно. Равен е броят на нарушаващите правилата и от двете страни. Нарушаващите правилата от швейцарска страна са около 6-7%. Говорихте за правилото ATA на английски. Това правило обаче бе въведено в времена, когато технологиите в никакъв случай не бяха толкова развити. Използваха се факсове и телефон. А сега с съвременните технологии сроковете може да се съкратят до рамките на минути. В момента е предвиден срок от 4 дни. Става дума за идентифицирането на работници и доставчици на услуги. 80% от работниците се командироват за по-малко от 5 дни. <clears throat> Ако се предвиди срок от 8 дни, то няма да може да се свърши достатъчно добре работата. Системата в Европейския съюз не предвижда срокове. Може да се пресича границата и да се предоставят услуги. А по отношение на Швейцария предвиждаме изключение. Приспособяваме се. Не е лесно за държавите членки в съвета да приемат това изключение, но проявиха готовност да го направят в интерес на добрите отношения. Господин Берк от името на Идентичност и демокрация. Благодаря. Господин Лефлер, имам един технически въпрос. През 2012 година Федерална република Германия и Швейцарската конфедерация сключиха споразумение, уреждащо въздействието на летището в района на Цюрих върху територията на Федерална република Германия. През последните месеци имаше много оживени дискусии в федерална провинция Баден-Вюртенберг за правото за излитане и кацане, за шума от самолетите. Смятате ли, че споразумението с Швейцария може да се отрази положително, що се отнася до тези нерешени въпроси във връзка с летището в Цюрих? Благодаря, господин Лефлер. Благодаря. Мога да бъда съвсем кратък. Именно поради това и договаряме това споразумение. Затова и искаме да има единен, общ и ясен механизъм за уреждане на спорове. Няма да се промени съдържанието на нито едно от споразуменията за въздушния транспорт, нито на споразуменията между Германия и Швейцария, нито на споразуменията между Европейския съюз и Швейцария но Европейският съюз ще разполага с силен, надежден механизъм за уреждане на спорове, по който ще се уреждат именно такива въпроси. От името на ЕНП Михаил Галер. Благодаря и аз ще бъда сравнително кратък. Различни са възприятията ни що се отнася до позицията на швейцарската страна. А какво е вашето мнение за това как се сформира общественото мнение в страната? Особено в светлината на последната гражданска инициатива. Какви промени настъпват там? Особено сега, когато ние можем директно да дадем израз на позицията си, не да използваме посредник, като, например, правителство. Можем да използваме брошури и други информационни материали. Вече говорихте за това, че последната инстанция за нас е съдът на Европейския съюз, а най-горната инстанция за швейцарците са гражданските инициативи. В момента излизаме с предложение за механизъм за уреждане на спорове. Можем ли да разясним основано на базата на добри аргументи и на швейцарската страна, че това ще е от полза и за нея. Задавам този въпрос, тъй като обикновено се натъкваме на пречки под формата на фалшиви новини. Готови ли сме за нещо такова? Знаете как протичат политическите процеси в 28-те държави членки на Съюза. Когато са се провеждали референдуми по различни въпроси, пряко или косвено свързани с Европейския съюз, то общественото мнение в отделните държави не винаги много радушно приема Европейския съюз. Смята се, че Европейският съюз се меси в вътрешните работи на отделните държави. Ако направим нещо такова по отношение на трета страна, т.е. държава, която не е членка на Европейския съюз, било той наша страна партньор, то има опасност на тези наши действия да се гледа като на намеса във вътрешните работи или като на европейска пропаганда. Онова, което постоянно правим е да се опитваме да провеждаме обществени дискусии, както и да поддържаме отворени всички канали за комуникация на всички нива, за да изразим своята гледна точка за отношенията ни, да изтъкнем положителните им страни, както и да наблегнем на ролята на споразумението по отношение на напредъка по тези отношения. Но мисля, че ако влезем в активната роля на лобисти, то би трябвало да сме изключително внимателни. Господин Годлер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален секретар, за това задълбочено и ясно обяснение. Председателят Юнкер каза, че съжалява, че нещата не са стигнали до заключение с Швейцария. Надявам се, че ние ще продължиме напред, за да можем да изпълним неговите желания. Ние имаме много стари, много задълбочени връзки с Швейцария. Европейският съюз е най-големият економически партньор на Швейцария. 52% от е, износа на Швейцария е в Европейския съюз, 70% от вноса в Швейцария е от Европейският съюз. Така че трябва да има взаимно уважение, трябва бързо да постигнем е, договореност, като разбира се, нещата се изяснат, е, като защитата на заплащането, е, движението, свободното движение, командироването и така нататък, но трябва да постигнем съгласие без да се поддаваме на шантажа, защото Швейц, Швейцария за момента задържа един, милион, един милиард, който трябва да бъде е, предоставен на Европейския съюз до декември месец. Не знам дали не трябва 38-то заседание между Европейският съюз и Швейцария, което ще се състои на 28-29 ноември в Страсбург, да се постигне едно съгласие, за да може депутатите от едната и другата страна да се превърнат в двигатели за е, сключването на тази договореност. Благодаря. Както вече казах, ние цениме подкрепата на Европейският парламент подкрепа, която ни оказвахте по време на преговорите. Очакваме от вас да продължите да ни подкрепяте и да ни насърчавате да продължиме до постигане на рамковото споразумение за разширяване на сътрудничеството, економическото, политическото и техническото сътрудничество. Е, вие сте прав, че трябва да се възползваме от е, съвместното заседание, което ще се проведе в края на месеца с цел очертаване на перспективите ще се срещнете с швейцарски колеги, някои от които познавате, други, които най-вероятно са новоизбрани. И тогава ще е момента да се изяснат нещата от едната и другата страна, да се очертаят перспективите от тук до заключението за, до подписването на споразумението. Не смятам, че е време да се пре, да се предоговаря споразумението. Не. В крайна сметка това споразумение е, е приключено от една страна от комисар Хан, от друга страна от Федералният съвет. От тук, от тук нататък трябва да се насърчава изясняването на спорните проблеми. Ние сме готови да го направим. Ние дори е, горим от нетърпение да е, вървим напред. Аз съм убеден, че е, сядайки около масата на преговорите, нещата ще се изяснат. След това, разбира се, нещата трябва да бъдат е, е, представени, пояснени и някакси да станат достъпни на обществеността, за да могат съответните органи от двете страни да подкрепят от една страна парламента, е, Министерски съвет, е, парламент, швейцарският парламент и разбира се швейцарският народ. Благодаря, госпожа Авко. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лефлер за тази дискусия. Швейцария е страна, с която тясно си сътрудничим. Бях докладчик по темата по време на миналия мандат. След дълги години преговори трябва да призовем Швейцария да предприеме бързи действия. Само така можем да установим взаимоотношения от полза и за двете страни. Не мисля, че трябва да предоговаряте споразумението, тъй като видяхме до какво може да доведе това. Трябва да сме единни в позицията си. Европейският парламент приветства споразумението. То ще подобри достъпа на Швейцария до вътрешния ни пазар. Ще допринесе също така и за укрепването на четирите свободи. Те са в основата на, европейските, на европейската политика и трябва да бъдат зачитани и от нашия партньор. Против едностранното прилагане на съпътстващи мерки съм най-вече по отношение на работници от Харватия. Мисля, че предоговарянето на споразумението би отворило котията на Пандора. Може да доведе едно такова предоговаряне до много проблеми. Затова ви призовавам да проявите твърдост и да не допускате предоговарянето. Благодаря, Кристиан Лефлер. Всичко, което мога да кажа е просто благодаря ви за подкрепата. Господин Шикорски. Благодаря, господин председател. Аз се възхищавам на Швейцария. Възхищавам се не само на начина по който се управлява страната и мисля, че Швейцария е и модел за това как може да се управлява една многоезична федерация и как може да се установи национален патриотизъм. Надявам се, че преговорите ще се увенчаят с успех. Ще се спра върху нещо, което според мен не е включено в преговорите, но според мен е важен въпрос. Натъкнах се на този въпрос, когато работех в националната политика. Натъквал съм се на него и лично. Знаем, че хората оценяват практическите действия от страна на Европейския съюз. Действия, които пряко се отразяват на живота им. Една такава мярка, която особено оценяват младежите, е намаляването на таксите за роуминг. Оплаквали са ми се хора, които прекарват почивката си в и около Швейцария. Можете да преминете през територия близка до Швейцария, без да влезете в страната и навръщане да ви изненадат огромни такси за роуминг. Аз, например, веднъж трябваше да платя над 1000 евро за 24 часа трансфер на данни. мога да ви кажа, че не съм правил нищо особено с устройството си. Това си е чисто обирджийство. Може ли да се направи нещо по въпроса? Въпросът е важен не само за хората, посещаващи Швейцария. Какво можете да кажете по въпрос? Не съм специалист по економическия аспект на далеко съобщенията. Не се оказва особено голям натиск от другата страна за предприемането на някакви действия, но можем да видим ние какво можем да направим. Доколкото знам, при настоящото положение, като се имат предвид действащите споразумения, има опасност да се сезира Световната търговска организация. И други биха казали, ако предприемете нещо такова спрямо Швейцария, то бихте могли да го предприемете и спрямо нас. Това би било рискова ситуация. И това е един от елементите, които трябва да се вземат предвид, когато говорим за принципните положения, залегнали в рамковото споразумение и декларациите. След сключването на рамковото споразумение, ще започнем преговори за усъвременяване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Швейцария, за да се вземат предвид услуги, които хората дори не са можели да си представят през 1972 година. И това е една от областите, на която можем да се спрем председателят. Колеги, имаме още 5 минути, след което към нас ще се присъедини Гунар Вигант. Нека ги използвам, за да задам и аз въпрос. Представете си, че отвън пред залата ви чака екип на швейцарската телевизия и ви помолят да направите 90-секундно изявление. Представете си, че тук в тази зала или пред залата ви чака екип от швейцарската телевизия и ви, ви помолят да се обърнете в рамките на 90 минути от името на Европейския съюз към швейцарските граждани. Какво бихте казали? Бих използвал дори само 9 секунди. Просто бих казал, просто го направете. А по-дългата версия би била следната. За пореден път бих изтъкнал тясното, ползотворно сътрудничество между Европейския съюз и Швейцария. Сътрудничество в дух на доверие. Бих казал, че искаме да задълбочим това сътрудничество в името на нашите граждани, както и на всички наши стопански субекти. Бих казал, че за да постигнем тази цел, се нуждаем от рамка – която да даде възможност на всички действащи лица, от физическите лица до по-крупни субекти, да получат гаранция, че ще бъдат третирани в условия на равнопоставеност, както в Европейския съюз, така и в Швейцария. Става дума само за малка част от един по-голям пъзъл, но ако пропуснем дори една малка част, то пъзълът няма да е пълен. Колега, извинявайте, но не мога да ви дам думата, тъй като не сигнализирахте по време на заседанието. Ще продължим след няколко минути, а сега ще трябва да изляза, за да дам изявление за Швейцария.